Welcome back. We will now proceed uh, with the... И така, колеги, продължаваме с точка 15. Това е доклада за Европейската платформа за сътрудничество за борба с недекларирания труд. Ние с този въпрос сме се занимавали вече няколко месеца и давам думата на докладчика господин Пирински. Thank you, Madam Chair, and uh, you're quite... Благодаря, госпожо председател. Вие сте прави. Това е много важен въпрос, който е бил <clears throat> на нашия дневен ред от доста време вече. Искам да споделя с вас, с колегите, оценката на предложените изменения. Ще кажа, че доклада, който представям, има 71 едно изменение, което, които целят изменение на предложението на комисията. Като цяло 395 са измененията и благодаря на колегите, които решиха да се занимаят с тази трудна материя да предложат тези изменения. Аз предложих 25 нови изменения, 15 са мои, 10 са в съавторство с други колеги. Колеги са, тези колеги са Агнес Юнкерис, Евелин Регнер и други колеги. Госпожо председател, искам да ви обърна внимание на три въпроса, които смятам, че са принципно важни. И те са всъщност резултат на моята оценка, на моя анализ на тези всички изменения. Важно е, според мен, <clears throat> на базата на тези изменения ние да разберем какво е всъщност цялата картия, хартия, картина. Най-важното е какво ще прави тази платформа. Това е основният въпрос. Бяха изразени опасения в рамките на различни дискусии, че когато се говори за мерки в контекста на платформата, има впечатлението, че тази платформа ще предписва мерки или пък ще има мерки, които ще се вземат на нивото на платформата, на равнището на платформата. Това бяха изразени опасения. И това се е, е отразено в измененията. А, а именно опасенията са, че това ще отнеме от компетенциите на държавите членки. И аз искам да подчертая този момент, защото той е много важен за цялостната нагласа на държавите членки и на колегите към тази концепция за създаване на платформа. Положителният момент тук е, че няма съмнение по отношение на създаването на платформата като такава. Всички позиции подкрепят създаването на тази платформа. Но съмненията започват, когато хората започват да мислят какво ще прави платформата, дали ще е, на, на, на базата на платформата ще се изработват мерки и така нататък. Искам да съм много ясен. Идеята за платформата ще е обмен на мнение, обмен на най-добри практики, предоставяне на информация, обмислене на евентуална информация, мерки и аспекти на този феномен, наречен недеклариран труд. Ще се уточнят е, качествените параметри. А пък мерките, мерките се взимат на ниво държави членки. По тази платформа няма да произвежда мерки. Благодаря на колегите докладчици в Сянка, които, с които проведохме две заседания в, през ноември и вчера. Целта на тези заседания беше да разберем за какво всъщност става дума и се надявам, че след тази презентация ще може да намерим разумна формулировка, която няма да оставя и сянка от съмнение за това, че платформата няма да генерира мерки. На второ място, искам да се спря на концепцията за ре регулирането. Колегите знаят от предишните заседания моето становище – че платформата, която ще бъде създадена, трябва да бъде най-напред за платформа на сътрудничество и превенция за недекларирането, за недекларирания труд. Ние искаме да обезкуражим недекла... недекларирания труд – същото време трябва да признаем, че имаме голямо количество недеклариран труд в много голяма част от държавите членки и това е голям проблем. Трябва да мислим за наказание, но трябва да ми санк... и санкции, но трябва да имаме един по-общ подход. Зная, че имаше много дискусии за това какво ще означава това регулиране. Сенс. Uh, какво ще означава това озаконяване? Ясно е обаче, че ще трябва да има мерки за уеднаквяване, за съгласуване на реакцията спрямо на декларирания труд. Разбрах, че вчера имаше гласуване в комисията ФЕМ, гласуване за прехода от формална към неформална економика. И това е всъщност една от концепциите, които искаме да въведем. За това приканвам е, колегите да помислят за една добра формулировка, но във всички случаи това не бива да губим от поглед този момент на формулировката. От друга страна, това трябва да е една работна платформа. Това няма да е обща асамблея, където всеки ще прави изказвания. Това трябва да е една платформа с добра структура, с един добър конструкт, където да се където да се провеждат разумни дискусии, а не просто дискусии, самоцелни дискусии. Е, всяка държава членка ще има представител, който ще е контактно лице с правителството. Ще има представител от е, страна на синдикатите, на работодателите, на европейско равнище и има нужда да се помисли за роля на комисията в този контекст. Комисията ще управлява платформата, това е важно. Искахме да почерпим опит от други платформи, където има комбинация в управлението между комисията изподелената отговорност от страна на представителите на членовете на платформата. Тоест, идеята би била да имаме един работен формат с функциониращи насоки, за да може да постигнем основната цел, а именно постигане на добавена стойност по отношение на отговорността на всяка държава членка най-напред сама да се справи с проблема на задекларирания труд. Искам да приключа, изразявайки надеждата си, че тази платформа ще обедини интересите на синдикатите, на предприятията и на данъчните власти. Платформата трябва да стане силен инструмент за наказание на е, онези, които поощряват недеклари... недекларирания труд, било то мрежи или отделни предприятия. Тази предприятия би трябвало, при трябвало да защити правата на трудещите се и да предотврати неприемливите условия на труд, в които хората понякога работят и да предложи стимули, без да се навлизат в подробности какви стимули, да се предлагат стимули за деклариране на недекларирания труд. Благодаря ви за вашето внимание. Може би говорих малко по-дълго, но смятам, че беше необходимо. С интерес очаквам коментарите на колегите. Благодаря, господин Пирински, казва председателката. А сега за две минути думата има, имат докладчиците в сянка. Започваме с Рамана Томч от МП. Хвала липа за беседа, спочтована председница. Благодаря, госпожо председател. Аз е, искам да е, изразя благодарност на господин Пирински за свършената работа. Това е много важен документ – е, видяхме, че има много предложения за изменения. Е, сигурна съм, че по документа е работено много. Е, Впоследствие ще трябва обаче да се работи допълнително, за да се постигнат компромиси. Недекорираният труд е много голям проблем, по-голям в определени държави членки, за разлика от други. Той е припознат от латвийското председателство като един от приоритетите на това председателство и това ни удовлетворява. За това са ни необходими и ефективни инструменти, за да предотвратим недекорирания труд. Тази платформа е един от тези ефективни инструменти. Е, е, ние сме заявили в какво се състоят проблемите. В нашата политическа група е, ние обръщаме специално внимание на някои от ключовите въпроси, които трябва да бъдат разрешени. Искаме да има ясна рамка за тази платформа, Тази платформа трябва да служи като инструмент за постигане на определени цели и трябва да даде възможност за обмен на добри практики. Според нас е един от основните проблеми, който трябва да бъде разрешен или предотвратен е Е, платформата да не попадне единствено е, от компетенциите на държавите членки. Това трябва да бъде действителен инструмент за обмен на добри практики. Е, аз съм сигурна, че дискусите ще тръгнат в правилната посока и съм сигурна, че ако се слушваме един в друг, ще намерим правилни компромиси по предложените изменения. Председателката Лин Уилям от НГОЕ Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря и от името на докладчик в Сянка, който е в Гърция, защото има много важна работа там като докладчика в сянка от НГОЕ иска да се увеличи борбата срещу недекорирания труд, да се опитаме да се справим колкото се може по успешно с, е, този, с това явление. Първо, е, трябва да се знае е, промяна в самото определение на декларирания труд. В момента ние работим е, по дефиниция от, 90, от 88 година. Говори се е, за това, че това е труд, който не е деклариран на публичните власти. Това е наивно, не е пълно. Недекларирания труд има най-различни форми, като се тръгне от е, фалшив, фалшиви декларации до фиктивно заплащане. Така че самото определение отношение на декларирания труд е, трябва да отговаря на събитията е, в пазара на труда в държавите членки. Много е важно това, за да се насочи работата на платформата, за да постигне пълния си потенциал, ефективен контрол върху явлението. Освен това за НГО е много важна връзката между недекларирания труд и финансовата криза, която страда е, Европейския съюз през последните 5 години. Ние се опитаме да признаем връзката между финансовата ситуация в държавите членки и отражението върху недекларирания труд. Е една от основните задачи на тази платформа трябва да се види тази връзка и аз мятам, че заключенията по този въпрос могат да бъдат от ключово значение по прилагането на мерки за бюджетен, бюджетни економии. Е, ние смятаме, че платформата трябва да бъде задължителна и формата на задължения за прилагане в държавите членки са необходими в размер до толкова, доколкото не доведе до социален дъмпинг в Европейския съюз съюз. Ние знаем, че това е чувствителен въпрос за някои държави членки. Те искат да останат компетентни по този въпрос и затова те не могат да разберат е, защо трябва да се упражнява по-строг контрол. Искам сега да взема отношение по правното основание е, по това предложение. Много интересно изменение от зелените, е, като се позвават на член 9 от договор за функциониране на Европейския съюз. Ние сме за приемането на този член като правно основание да се, и да се смята, че тази платформа трябва да се основава на договорите и е, да се включва в дейностите на е, Европейския съюз. Докладчика в Сянка благодари на господи Пириски за свършената работа и очаква да работи с него за бъдеще по измененията, както и с останалите колеги. Председателката благодаря, давам думата на представителя на Зелените. I would also like to thank Mr. Pirinski for the inclusive в началото аз също искам да благодаря на господин Пирински за това, че приобщи всички в работата, за срещите с докладчиците в сянка, които вече сме провели. Аз искам да изразя съгласно си с госпожа Томш, че някои от измененията, които сме получили по този доклад, показва ко... важността, която нашата комисия придава на декларирания труд. Съвсем основателно. Ние знаем, че няма само един единствен подход подход е, към въпроса за недекорирания труд. Има различни предизвикателства в различните държави членка. Въпреки това, за момента недекорирания труд е проблем във всички държави членки. Е, поради което ние сме твърдо убедени, че създаването на подобна платформа ще бъде от добавена стойност в борбата срещу този проблем. Една от дискусиите, които вече сме провели, беше за задължителното участие на държавите членки и ние смятаме, че това е от ключово значение, защото искаме и държавите членки да участват в платформата и също така, защото самото функциониране на платформата ще зависи от участието на всички държави членки и от тяхното желание да работят по този въпрос вътре в самите държави членки. Защото сигурно явлението се проявява по различен начин. Като зелени ние искаме платформата да има ограничена задача, да има обаче ясна добавена стойност, а освен това да има и правомощие специално по тази тема. Но ние се страхуваме, че ако не предоставим съответната власт на платформата, която е необходима, това ще бъде по-скоро срещ, място за срещи, за дискусии. Заедно с експерти ние вече сме обсъждали тази тема. Искаме платформата да отиде отвъд, да се предложат конкретни мерки, за да се борим с недекларирания труд. Въпроса за правното основание също вече беше засегнат от преждеговорившия. Ние искаме платформата да бъде в първоначалната фаза, да стартира като платформа, където държавите членки споделят добри практики, но да се даде възможност и на платформата да се развива. Заради това промяната в правното основание на предложението ще посочи, че може да има развитие и за в бъдеще платформата може да играе друга роля в борбата срещу недекорирания труд. И на последно място, тъй като беше споменато становището на жените, комисията по жени, ясно е, че това е свързано с половете. Госпожа Кунева, когато беше докладчик от името на комисията по жените, изготви много хубаво предложение и ние смятаме, че това е много важно. Дори тя предложи самата тема. Това е много важно. Thank you. I give the floor to Tiziana Begin from EFTD. Тициана Бегин от групата на свободата и демокрацията. Grazie innanzitutto anch'io il signor Pierinski, relatore della proposta, per il modo veramente inclusivo con cui abbiamo lavorato. Eh приятелската и включваща атмосфера, която създадахте, всички можехме да участваме. Всички дадаха своя принос в работата, по, която има за цел борба с недекларираният труд. Трябва обаче да внимаваме да няма а, припокриване между а, това, което искаме да създадем е и други структури. Това в крайна сметка става дума за а, парите на данекоплатеца, така че в никакъв случай не трябва да има някъде препокриване. Ние обаче трябва да можем да контролираме и действието на тази платформа и да имаме поглед на това. Трябва, разбира се, да търсиме едно а, общо европейско решение, но нека не забравяме, че а, положението в различните държави членки е много различно, както и обема и мащаба на а, сивата економика. Проблемите, с които се сблъскват страните от юга, само доведе само до а, из, разширяване на мащаба на този вид економика, която и без това беше ендемична. Бих искала, колеги, също така да ви припомня, че недекларираният труд по принцип не се практикува. Той по някакъв начин е, трудещия се го е, изтрабва. Сега от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Бих искала първо да благодаря на докладчика за отличното организиране на работата и за личния му принос и активност при изготвянето на доклада а, както и това, че под, подкрепи а, предложението на комисията да се предприемат да, да се предприемат действия в а, тази а, насока и предложенията за създаване на платформа. Всички сме единодушни. Дефини, дефиницията трябва да бъде изработена от а, платформата, тъй като нашата дефиниция, тази, която ние сме предложили, може да служи като база, като основа, на която да стъпиме, за да работиме. Ние не говориме за незаконна дейност или е, престъпна дейност, а, а просто за е, недекларирани или е, погрешно деклариран, невярно декларирани дейности. Колкото до законяването, виждам, че това също е обект на дискусия между отделните членове на тази комисия. Ние смятаме, че узак... Узак... законяването трябва да се разглежда тъй като има доста интересни примери в държавите членки, като например в Италия, но разбира се няма единен модел за, за различните отрасли и за всички отрасли и за всички държави членки, но това би могло да бъде една от дейностите на платформата в рамките, да речеме, на обмен на добри практики, а не като основна дейност както беше подчертано. Много, много от вас казаха, че платформата трябва да разработи практически инструменти, които да послужат на държавите членки и на социалните партньори тези инструменти трябва да бъдат методологични, аналитични или просто да предоставят възможност за конкретни мерки, като е, инспекции. които да послужат на различните административни единици, които е, холистично действат в областта на труда, т.е. не става да, друга само по инспек... за инспекцията на труда. В е, проекта доклада също, също така е е разгледан и проблема свързан с управлението. Бих искал да ви припомня, че комисията наистина е, е, е може и има е, възможност е, да създаде синергия между различни политики, здравеопазване, данъчно облагане, образование и така нататък. Тоест, ние бихме могли да предоставиме необходимите данни по холистичен начин на самата платформа, за да може тя да действа от тук нататък. Също така бихме могли да е, организираме и координираме и ролята на различните единици и заинтересовани е, страни. Ком, ком, комисията смяташе, че е, социалните партньори трябва да участват активно, но може би ще ще трябва и да обсъдиме и въпросите свързани с автономията, независимостта на социалните партньори. Т.е. това е също един проблем, е, който не трябва да пренебрегваме. Така че аз е, ви пожелавам е, всичко най-добро, за да намерите компромис по този доклад. Um, thank you, Chair. Um, I would like... Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал да също да благодаря на господин Пирински, който е включил в своя доклад известни аспекти за политическо размишление. И смятам, че е една триизмерна дискусия ще е възможна, защото нейното, нейният замисъл е залегнал в доклада. Аз лично внесах няколко изменения, за да се по- и поизяснат някои проблеми, свързани с създаването на платформата, която да се превърне в един истински европейски механизъм редом с европейският семестър. Колегите ще могат да се запознаят подробно с моите изменения 327-352, които имат всъщност за цел да допълнат европейският семестър с цел допълнителни препоръки. Мисля също, също така, че платформата би могла да помага на комисията за изработване на доклада по е, заетост, осъществяване на е, мерките за създаване на работни места, както и е, правилата за предотвратяване и на недекларирания труд, както и унези за узаконяване. Значи, на ще, работата може да бъде на два етапа. Първо, а, вклю, включването в европейския семестър и след това по-нататък обсъждане. Аз смятам, че всички заинтересовани страни трябва да участват активно в целия този процес и на първо място държавите членки. Също така е, трябва да, да, да участват и пред, е, представителите на националните служби по заедост, както разбира се и нашите членове, членовете на нашата комисия. Благодаря ви. Гион Балас. Благодаря, госпожо председател. И аз исках да благодаря докладчика за отлично свършената работа и за това, че е, дават ласък на, тази, на това тъй важен е, проблем, който е, е повсеместен в цяла въпрос. Аз ще бъда много кратък. Е, и трябва да си тръгна след малко и, и се извинявам на докладчика. Но трябва да намерим баланса, за да, да има наистина политическа подкрепа за този подход, е, да а, е, осигурим участието на социалните партньори и, също, и същевременно да не, да не, да не нарешаваме консенсуса, желайки да отидем прекалено далече. Знаеме, че това е една деликатна тема а, между държавите членки и бихме могли, ако искаме да отидем прекалено далече, да ги отблъснеме и, или да ги оплашиме. Така че тази платформа трябва да бъде една платформа за обмен на мнение, е, един начин за борба срещу недекларираният труд, а колкото до узаконяването, трябва да внимаваме. Е, комисията каза, че това може да бъде една от целите, но не целта, защото практиките са много различни в различните държави членки. Докладчик от, отлично познава моето мнение по въпроса, защото ако, примерно, това, което са данъчни облегчения или субсидии за узаконяване, не могат да бъдат прияти от някои държави членки, включително и от е, моята родна страна. Благодаря ви още веднъж веднъж. Рената Вебер. Рената Вебер. <clears throat> Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за работата му и подкрепям създаването на тази платформа. Сигурна съм, че тази платформа ще отползва най-вече на трудещите се а не толкова ще от полза на данъчните власти от държавите членки. Напротив, смятам, че най-вече платформата ще доведе до по-добрата защита на правата на трудещите се. Много неща бяха засегнати, но колегите а, говориха и от името на политически групи. Аз обаче ще се изкажа по-скоро от свое собствено име. Искам да се спре на доста чувствителни въпроси. Единият от тях е, е за фиктивната самонаетост. Според мен, фиктивната самонаетост би трябвало да бъде изключено от сътрудничеството по тази платформа, защото това не е недеклариран труд, това е по-скоро невярно, не, невярно е, постановена, невярно декларирана наетост и това може да е и престъпно деяние. Другият въпрос е свързан с нещо, което аз бих нарекла задължителното участие на държавите членки – мисля, че е много важно всички държави членки да участват. Но аз се питам, дали правната база от договора може да предпостави такова едно задължително участие. Аз специално погледнах правните основания, предложени от комисията с членовете 151-153 И не смятам, че директивата може да направи сътрудничеството задължително. В заглавието на директивата се казва доброволно сътрудничество. Договорът е много общ, така че трябва ни нещо по-специално. От тази гледна точка аз и оставам на становището, че трябва да намерим средства да убедим държавите членки да участват в тази платформа, да споделят информация. Нещата трябва да се вземат на сериозно и държавите членки в крайна сметка трябва да решат кои нива да се задействат, дали регионалното или националното ниво но така или иначе участието би трябвало да е задължително. Благодаря много. На свой ред ще благодаря на нашия колега за работата, която е извършил, защото тази платформа е важна за борбата срещу зле декларирания труд и срещу недекларирания труд. В този смисъл не съм съгласна с последното изказване, макар че смятам, че не трябва да се съсредоточаваме само върху е, фиктивни работа, а по-скоро невярно декорирания труд. Не този, който не декорираме изобщо, а този, който неправилно декорираме. Така или иначе те попадат в едно и също приложно поле и ние трябва да се борим срещу това. Е, да се борим, защото да не декорираш или невярно да декорираш е, означава, че ти не защитаваш, особено при конкретни работодатели. Това е борба срещу нелоялната декларация и колегата от АЛДЕ трябва да бъде чувствителна на темата за е, нелоялната конкуренция конкуренция. И на трето място загубите за публичните финанси. А, в момента при положение, че има режим на строги економии, ако искаме да попълним касите на държавите, е, това е едно правилно послание за определен вид политика. Така че всяка възможност за борба срещу зле декориран или недекориран труд е добре дошла. Аз лично трябва да се спра на три основни принципа и бих искал парламента да може да ги чуе. Е, първо, задължителното участие на всички държави членки, може би е, трябва да се направи правно проучване, да се прецени доколко тази платформа може да стане задължителна. Така или иначе, е, в този политически доклад е много важно да се заяви, е, че участието трябва да бъде задължително. И дори бих отишла по-далеч, пълноправно. Тоест, да не да се избираме като по меню в ресторант, не да се избираме това ни харесва, това не ни харесва. Истинска воля за обмен на добра практика и обмен на информация между всички държави членки. Втория принцип и съм съгласна с е, току-що изложената позиция на комисията по въпроса за озаконяването. Тоест, озаконяването е, е мярка, която вече бихме сложили на масата, е, при положение, че в някакъв смисъл изпреварваме работата на държавите членки. Едновременно с това аз разбирам и безпокойство на господин Пирински, когато той казва, че не трябва да имаме само наказателни мерки, е, трябва да имаме и насърчителни мерки, е, които помагат на държавите членки е, да превърнат неофициалната работа в официална. Тоест, трябва да работим около този факт, да не изпреварваме това, което ще направят държавите членки, като, например, да не цитираме въпроса за узаконяването, а по-скоро да помислим за за стимули, а не толкова за наказания. Трябва да се търси довода, по който ще се постигне съгласие по тази гледна точка. И последно, участието на всички партньори. Разбира се, че политическото участие е важно, но ние като политици знаем, че без национална администрация не можем да отидем далеч. Така че е важно е, да има ефективно действаща администрация, която работи, която ни съдейства, но също така и социални партньори. Те също са партньори в борбата срещу недекларирания труд. Благодаря. Председателката Кристина Мурова има думата сега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз съм наистина съгласна че не може да говорим само за недекларирания труд. Има подобни феномени. Единият феномен е недеклариран труд, т.е. човек има отношение работодател-работник, но работодателят не декларира своя работник и работникът няма социални права, не се плащат социални вноски, социални осигуровки и той не може да се оплаче, ако правата му са нарушени, т.е. работникът. Другият случай е неправилното декларирано или, или фиктивното, фиктивната трудова заетост. В Унгария хора работят на минимална заплата, а всъщност получават повече пари. В моите изменения обаче аз засягам един трети феномен – феномен, който по-скоро се обяснява с това хората укрият или спестат данъци. Е, хората се декларират като самонаети лица, а всъщност работят в трудовоправно отношение. В този случай те са абсолютно зависими от работодателя, а работникът е, работникът е в много лоша ситуация на зависимост. Работодателят иска да извлече възможно най-голяма печалба в тази ситуация. Обаче има и малки предприятия, които казват, че економиката е слаба, данъчните е, тежести са прекалено големи. таксите и данъците са толкова големи, че, са, че те са принудени да назначават работници по такъв начин. Аз харесвам изменение 91, защото тук става дума за данъчната политика, за обзора на данъчните политики. Мисля, че тази платформа би трябвало да има задачата да изработи препоръки за всяка държава членка и да погледне много внимателно откъде идват недостатъците в държавите членки или грешките при държавите членки. Ето, например, една държава членка може да каже, че много се застъпва за е, добруването на малките и средни предприятия, но когато погледнем наистина какво става в тази държава членка, виждаме, че това са неща само на хартия. Или пък ако погледнем системата за социалните осигуровки, а, виждаме пробойни и там. Ето, платформата, мисля, може да се занимава и с тези а, проблеми. Имам чувството, че докладчикът остава възможност и за а, подобни дейности на платформата. Недекларираният труд, лошо декларираният труд, е, това са все теми, по които трябва да има обмен на информацията между държавите членки. На първо място тук трябва да е защитата на правата на трудещите се и смятам, че тук платформата може да е много полезна, като изработи предложения за защита на правата на работниците и предложение за по-доброто законяване на трудовите договори. Господин Томас Ман, благодаря. Благодаря и на докладчикът. На докладчика мисля, че това е една чудесна изходна точка за по-нататъчни дебати. Платформата смятам, че ще играе ролята на добавена стойност на нашата работа, защото тя ще може да помага в различни ситуации. В парламента ние правим декларации за малките и средни предприятия, искаме добри и качествени работни места. Но виждаме, че има недеклариран труд или лошо, или неправилно декла... деклариран труд, или труд на черно. Така го наричаме ние в Германия. И разбирам някои хора, които казват, аз не мога да, да декларирам труда си, не мога да оцелея иначе. Така или иначе, а, това не е допустимо. Ето, в, при директивата за командироване, в а, Германия контролирането, контролът беше толкова голям, че, че, че Европейската комисия каза, вие те контролирате прекалено много. А тя каза, не може просто да контролирате условията на труд, спазването на работното време, освен това, искате и документите да са преведени на немски. Но Европейския съд каза, че ние сме прави. И е, че трябва, ако искаме да знаем какво се случва, трябва да имаме тази информация. Така че е, тук е, ключовата дума е необходимата прозрачност. Мисля, че тази платформа трябва да е платформа, която предполага и определен контрол. Е, инспекторите обаче имат много често толкова малки компетенции, че имат функцията на едно успокояващо хапче, а всъщност не изпълняват никакви контроли. Важно е, е а контролът е важен както за работниците, така и за малките и средни предприятия. Аз представих няколко някои а, изменения. Основната идея на, е, е, на тези изменения е а, незанижаване на контролите и на следващо място спазване на субсидиарността, т.е. трябва да се вземат предвид а, е, спецификите при държавите членки и социалните партньори. Сега, по въпроса за дефиницията. Тук трябва да поработим заедно. Мисля обаче и съм абсолютно уверен, че може да постигнем тук компромис, да постигнем добра дефиниция. Някои комисии решиха да не ни сътрудничат, но ние в нашата комисия имаме много опит и мисля, че той може да бъде отразен и в този доклад. Благодаря. Благодаря, каза председателката Свен Шулце. Уважаеми колеги, благодаря ви. Благодаря ви за сътрудничеството по тази работа, по това досие. Е, аз съм също на мнението на докладчика, че е, тази платформа е много важна за борбата срещу недекларирания труд. Искам да се спре на някои точки – най-важна според мен е точката, идеята за субсидиарността. Не може, освен това, да подвеждаме всичко под общ закон, знаменател, защото в някои държави и членки имаме много добри, фун, добре функциониращи е, системи и ако искаме уравновиловка, може да се получи така, че да ощетим и да отслабим някои добри структури в държавите членки. Сега да кажа нещо за моите изменения. Ясно е, Както казахме ни на някои последни заседания, нямаме единна дефиниция на черноработничеството. Държавите членки го осветляват по различен начин. В моето изменение 99 става дума за това. Освен това, смятам, че платформата трябва да е форум за, на представители, с, които и имат компетенциите да взимат решения не просто платформата да е, се превърне в клуб за дебати, където членуват служители, държавни служители, които нямат право да взимат решение. Освен това, държавите членки трябва да имат компетенцията да решават сами как да прилагат а, решенията и заключенията, които се взимат в рамките на дискусията на платформата. Това всичко са идеи на, мой, на моите изменения. Благодаря, казва председателката. Приемането на доклада ще е на 24 март в комисията. Първоначално имахме по-ранна дата, но се оказва, че има много работа по компромисните изменения, така че 24 март това е датата. Благодаря господин Пирински, благодаря на колегите за дискусията. А сега преминаваме към докладите за освобождаване от отговорност и давам думата на докладчицата госпожа Харкин. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Започваме с общия бюджет на Европейския съюз. Първо бих искала да благодаря на колегите за измененията, 19 изменения за моето проекто становище. Аз приех много от тях, успях да постигна и компромиси. Постигнати са три компромиса. Е, първия е, заменя е изменение второ, доста категорично. Втория компромис също обект на съгласие изменение 11 и 13 и основния компромис е, е, заменя е изменение 14 с 18. И а, много хора взеха участие. Искам да кажа, че с повечето от тях постигнахме съгласие. Основният общ коментар, който искам да кажа по становището, е, че е важно да се знае. Грешките са е, втори е, са намалели и искам освен това да покажа, е, че ние искаме да намалим и процента на грешките още повече и дори имаше инициатив от страна на комисията за упростяване на метода на работата. Това е едно от измененията, които аз не мога да приема. Изменение номер 7. Аз бях написала, че приветствам а, варианта, който се предлага, докато колегата колегата предложи друга дума, но ние се разбрахме помежду си. Европейски съюз трябва да доведе до добавена стойност и опасността при следващия програмен период е да не се увеличат разходите. Трябва да внимаваме да, да няма е, компромиси, постоянно да има ефективен контрол. Целият проект трябва да има добавена стойност, т.е. парите да се харчат по предназначение. Аз съм удовлетворена. Виждам каква работа е свършена от комисията и слабостите, е, които е, бяха открити в техния риск тест и съответните насоки, е, които са отправени към държавите членки, така че има един устойчив напредък. Аз очаквам да чуя мненията на колегите. Благодаря. Thank you. I give the floor to Mr. Claude председателката господин Клод Лорен, докладчик Сянка от Народната партия. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да благодаря докладчицата за свършената работа. Е, успяхме да постигнем компромиси. Е, бяхме точни и обективни. Мисля, че компромисите, които се постигнаха, са качествени, които няма да представляват проблем за нас. По изменения 7 ние вече сме се разбрали и аз подкрепям позицията на докладчицата. Това е становище, което не представлява проблем. Мисля, че трябва да се подчертае усилието за постигане на компромиси. Председателката, благодаря. Господин Пирински от името на социалистите и демократите. Да, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да изразя високата оценка е, за работата на докладчетата, госпожа Харкин. Аз е, мисля, че тя прие малите изменения 6 и Съгласен съм с устните изменения е, към 19-то изменение, е, което аз съм предложил. Подкрепям компромисите по моите изменения 14-то и 18-то. Искам обаче да помоля докладчицата дали не трябва да помисли да се постигне компромиси по изменения 12 и 13. Аз съм въвел езикови поправки, същото е направила и докладчицата. И аз мисля, че се позоваваме на една и съща точка, а именно намерението на държавите членки трябва да бъде не само да се упражнява ефективен контрол, но и да се преследват резултатите, предвидени за Европейския социален фонд – това е много важно за различни области на живота на европейските граждани. Е, текста, който госпожа Харкин предлага, изразява това в друг смисъл. Те се безпокоят, че няма да се открие нарушение на правилата. Аз мисля, че тук има нарушение на правила. Един израз – който има промяна в предлога. Промяна в предлога. Може би греша. Това е единственото ми предложение в допълнение към казаното. Другите изменения по проекто становището, според мен, можем да подкрепим докладчицата по повечето други изменения. три. 3, 7 и 10 според нас те не са допустими и няма да ги подкрепим. Благодаря. That... Благодаря. Не виждам някой друг. Искате да кажете нещо, така ли? Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на доклад докладчицата Мариан Харкин да кажа, че ние ам, направихме един много подробен анализ на освобождаването вчера в комисията по бюджетен контрол и имаше много интересна дебат между колегите. Наистина процента грешки е много нисък, доста по-нисък, отколкото средния в Европейския съюз. Но от друга страна, проектите са все по-ефективни, все по-ефективни. Вчера обсъдихме как да подсигуриме всъщност целев, целево, цели, целевият ефект на съответния проект. Обсъдихме това и с комисара, и с а, а, колегите, какви показатели бихме могли да внедриме, за да отбележиме и най-вече измериме окончателно ефект на всеки един проект. Така че благодаря за свършената работа. Благодаря. Виждам, че имахме и а, изказване от бюджетния контрол. На 29 януари ще гласуваме този текст. С това приключихме. Само още няколко думи. Да, разбира се, госпожо Харкен. Разбира се. Ще бъда много кратка. Бих искала да благодаря на всички колеги. Да, господин Пирински, чух и разбрах а, какво искате да кажете. Аз мисля, че можем да намерим някакъв компромис между 12 и 13. А, колкото до изменение пето, не знам от, дали колегата е тук. Тук има позоваване, което ми се струва неправомерно. Идеята е, че социалния фонд не трябва да се използва за прехвърляне на работни места от една държава членка в друга. В регламента се говори за а, големи проекти. Аз разбирам какво е намерението по принцип и каква е идеята залегнала в изменението, но Същевременно ми се струва, че просто тук не е точното място, където да бъде включено това позоваване. Просто смятам, че в този контекст не мога да подкрепа точно това изменение. По принцип е, и от политическа гледна точка подкрепям замисълта, но не тук. Благодаря много, казва председателката. Мисля, че постигнахме разбирателство и ще гласуваме на 29 януари. Това ще бъде следващото ни заседание. Благодаря за всички изказвания и приятна вечер на всички. I'm trying to finish the meeting all the time and But you, of, of course, want to go through uh, uh, the... Аз се опитвам да приключа заседанието, но е, госпожо Харкен, имате думата още веднъж. Е, агенциите... Няма. Съжаление, не сме приключили още, но аз вече разговарях с е, колегите и по себе получих три изменения. Приемам ги. Които, защото те усъвършенстват текста. Аз наистина, след като се запознах с работата, разбрах, че наистина този център работи много ефективно за обучението и смятам, че СДФОП наистина е експертен център за експертни професионални умения. Обсъдих проблема с колегите, обсъдихме, повдигнах въпроса и пред комисаря Тайсен, защото поня, понякога има нужда просто човек да мине на едно по-високо е, равнище и след това да продължи обучението си. Но при всички случаи, както казах, предприех всички изменения, защото те наистина а, допринасят за подобряването на текста. Are you ready to go to the next? Следващото. Господин Пирин. Не може ли всички да разгледаме четирите текста заедно? Четирите агенции заедно? Четирите, да. Четирите. Госпожо Харкен. Um, so, if I don't get a heart attack doing this, um, the... Само да не получи инфаркт. Сега по Юрофонд получих четири изменения. Приехи четирите, защото те усъвършенстваха текста и има и устно изменение по изменение 2 и с приемам всички изменения. Следващото става дума за агенцията за безопасност и защита на труда. Прият е, измененията и внесах и едно собствено изменение, така че постигнахме и тук съгласие. И Европейската фундация за обучение. Е, аз а, внесах едно изменение. Постигнахме и компромисно споразумение, което приемам. С... Това обсъдихме с господин Рлан. Ето това. Това бяха четирите освобождавания от отговорност на различните агенции и фундации. мисля, че свършихме добра работа, която е задоволителна за всички. Благодаря ви. Um, um, Très rapidement, Съвсем набързо. Е, да, е, искаме се и на мен да закрием колкото се може по-бързо. Е, тук се изказаха много мнения. Искам все пак да подчертая компромисите, които са напълно положителни и могат да бъдат подкрепени без какъвто и да било проблем. Но все пак за агенциите като цяло има намаление на процента грешка. Това трябва да се почертае с, с е, добра работа по проверката. Искам да добавя няколко неща. По СДФОП искам да кажа, че това е мнение, което е съвсем уместно. Ние знаем, че обучението днес е от ключово значение и е, заради това е, върви в смисъла на казаното от госпожа Харкин. Искам да ви кажа, че е, от една страна имаме много голяма безработица, от друга страна е, бездна от липса на работни, на компетентни работници. Е, аз мисля, че виждаме е, разликите в е, националните държави. Е, Международната организация по труда изрази становище по работата на Еврофонд, а също така и по разследванията, които се правят в момента от Международната организация по труда за страни извън Европейския съюз, възоснова на методиката, която е разработена от Еврофонд. Мисля, че тази агенция е необходима. Тя се развива правилно по и проблема с седалището е процес на разрешаване. Господин Пирински, иска ли да каже нещо? Има ли нещо да добави? Имате думата. Uh, uh, Госпожо председател, uh, удовлетворяваме обобщението, което е направила госпожа Харкин. Ние приемаме компромисните изменения, както вече се каза. Графика е подходящ. Има е, една-две едно-две дребни неща. Едното е свързано с доклада, е, който трябваше да се разработи от комисията през 2014 година е, already, uh... по СДФОП. Проучването вече е направено. Направено е проучване по професионалните умения и доколкото разбирам, доклада ще бъде обсъден в близко бъдеще така че искам просто да ви е, кажа последната информация по тази конкретна инициатива. Мадам Харкин. Thank you very much. Госпожо Харкин, благодаря ви. И, е, аз после ще говоря с колегите на тази тема. Е, крайното мнение е освобождаване от отговорност. Е, по изпълнението на бюджета за всички агенти. Един момент. Yes, the performance. Да. Да, резултата. Тук виждам е, пет изменения. По този доклад има две компромисни изменения. Аз смятам, че по тях има съгласие. Едно изменение от господин Пирински, е, което аз с удоволствие приех. Един момент, ако обичате само. Искам всъщност да направя коментар и свършвам. Е, сега говорим за прилагането на общ подход при децентрализираните агенции, връзките между тях и напредъка, който е постигнат във всички области или в много области. Много е важно да се види, че е постигнат напредък, че може е, да се обединява синергията, когато това е възможно и тя се обединява. В някои от компромисните изменения говорим за това, което предлагаме. Комисията трябва да продължава да оценява работата на агенците. Ние знаем, че тя го прави но парламента е, настоява, че комисията трябва да Европейската комисия да упражнява контрол върху финансовото управление. Това е въпрос на взаимна допълняемост. Това е. Това е, госпожо председател. Господин Пирински, само благодаря и висока оценка за това, че се приемат измененията, които съм предложил. И специално висока оценка за работата на госпожа Харкин. Е, не трябва да е, се създава опасност от ускоряване на сърцебиенето й. Благодаря на всички. Сега вече Нашето заседание стигна до своя край. Благодаря ви.